Уважаеми колеги, добро утро! И така, хайде да започнем работата си днес. Преди да започнем обаче, Уважаеми колеги, така както казах, преди да започнем, искам, уважаеми колеги, да благодаря на господин Кости, който ми е тук отляво. Днес е неговото последно заседание тук в комисията по а, па, а, в нашата комисия по транспорт. Нека да го аплодираме. Той отива в друг хоризонт, отива в секретарията на и тре, там може би са по-симпатични от нас, което не ми се вярва, но той работеше в нашата комисия пет години а, по много важни теми, а, свързани с транспорта. Искам да му благодаря за желанието, с което работеше и ви пожелавам всичко най-добро за бъдещето. Ще се справите прекрасно в ИТРЕ, както в транспорта и а, ние винаги сме отворени за вас. И сега вече се връщаме към малко по-земни неща. Нека да изпробваме системата за гласуване, носите си картите, моля опитайте, гласуваме, пробно гласуване. Край на гласуването. Моля да ме извините, госпожо се, а, госпожо председател, мисля, че съм си забравила. А, забравила съм си е картата в Страсбург. А, какво да направим? Първо искам да се извиня за това. Как можем да направим, а, да намерим решение? Много просто. Вие ще вдигате ръка за, за или против или въздържал се. Аз ще а, гледам много внимателно как сте гласували и ще отчета вашия глас. И така, днес имаме много глас, гласуване. Господин Тейлър, добро утро. Вашата карта не функционира. Не отваряйте вратата на Брексит, господин Рике. А, всъщност вече работи. И така, започваме с доклада на господин Теличка. първия доклад цифровизацията на европейската промишленост. Компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромисното изменение едно се приема. Преминаваме към изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27 за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 въздържали се, приема се. При... Преминаваме към изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 61 за, против, въздържали се, Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Компромис 7 се приема. Изменение 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис изменение 8. За против, въздържали се, приема се. Изменение компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, изменение 79 е отхвърлено. Искате да проверим? Добре. Добре. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Е, НП имате двама депутати повече. Един бива, ама двама са много. Сега а, закривам, а, затварям заседанието. И така. А, 19 на 24 отхвърля се. Компромис. О, да ме извините, казва председателката. гласуваме изменение 84. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме 84. Край на гласуването. 29 на 15. Приема се. Продължаваме. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Край на гласуването. 43 на 1 против. Поздравление, господин Теличка. Можем да аплодираме приемането на вашия доклад, господин Теличка. И сега продължаваме отново с вас, господин Теличка по доклада, който се отнася за европейските стандарти, прилагане на регламент. И така. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменение 2 е отхвърлено. 3 и 4 се гласуват заедно. Те са идентични. За, против, въздържали се.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 гласуване по изменение 23. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. А, е НП отново имате един човек повече. Тази сутрин сте активни. Добре, сега вече добре. Край на гласуването.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 Изменение 58 в две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Първата част се приема. Нека да проверим. Режим на проверка. Режим на гласуване. Отново един депутат от НП в повече има. Така сега е добре. Край на гласуването. 23 на 20 против. Първата част е приета. Продължаваме с втората част. Кой е за? Против. Въздържали си. Втората част не е приета. Компромисно изменение 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромис 12 е приета изменение 1 за против, въздържали се, изменение 1 е приета. Окончателно гласуване, електронно, режим на гласуване за целия текст. Край на гласуването. 43 за, 1 против никой не се въздържа и вашия доклад е прият. Браво, господин Теличка, поздравление. И така, сега продължаваме с, с доклада регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби и така нататък на госпожа Билбао. Започваме с изменение 41. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9. За. Моля да ми извините, казва председателката не се предвижда да бъде гласувано. Изменение 43 за, против, въздържали се 43 се приема. И сега имаме идентични изменения 11, 44, 45, 46 и 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Измененията се приемат. Изменение 48. За против, въздържали се, 48 е отхвърлено, 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, кой е за, против, въздържали се, приема се за, против, въздържали се, 50 е отхвърлено. Преминаваме пряко направо към изменение 51, каза председателката, но то е идентично. Сега 13,52 са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приемат се двете изменения. При... Преминаваме а, към компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 58. За, против, въздържали се, не е прието. 59 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 60. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се, Приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се, струва ми се. Искате да провери? Добре, проверяваме. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 31 на 13. Продължаваме с 68 за, против, въздържали се. Приема се. Имаме две всъщност те падат, защото 68 е а, е, сега а, е, 71 е отхвърлено. И сега сме на 73-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, 19 е прието. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, Компромисно изменение 3 е прието. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, 22 е прието. Преминаваме към идентичните изменения 83 и 84. Кой е за? Против? Въздържали се? Двете изменения са отхвърлени. Изменения 85 и 86 Искате да а, проверим предишните две, 83-84, режим на гласуване. Край на гласуването. Двайсет на 25 против, отхвърлят се наистина и така продължаваме. Изменения 85 и 86, идентични, кой е за? Против, въздържали се, отхвърлени с изменените. Отхвърлят се. Но но, и sont bien rejetés. не си de me dire ce que... Искате да проверим ли? Добре. Проверяваме 85 и 86. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отново същия резултат. 20 за, 25 против. Отхвърляме. Продължаваме с изменение едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Изменение едно е прието. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. 23 отхвърлено. 24 за против, въздържали се, приема се. Изменение 2. коза е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 3 и 26 са идентични. коза е за? Против, въздържали се. Двете изменения са приети. 25 за против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 4 и 29, които са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приемат се. Преминаваме направо на 33. Кой е за? Против? Въздържали се? 33 е прието. 34 за. Против? Въздържали се? 34 е прието. 35 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 5 за. Против? въздържали се, приема се. Изменени 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. 6 е прието. 7 за, против, въздържали се, 7 е прието, 8 за, против, въздържали се, изменение 8 е прието и сега гласуваме електронно, окончателно за целият текст. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 44 няма против, няма въздържали се. Всъщност не, има един против. Колегата, който няма карта. Поздравление за госпожа Билбао. Et nous allons voter également pour le mandat. И също така ще гласуваме и за мандата, режим на гласуване. Край на гласуването. Това е мандата, правомощите за гласуване. И отново 43 за, един против, няма, няма въздържали се. Имате правомощите да гласувате, госпожо Билбао, по този доклад. Благодаря много. И сега продължаваме. Сега с системата на проверки с оглед на безопас, безопасната експлоатация на РОРО, фериботите и високоскоростните пътнически кораби, доклада на господин Рике. А мамо дизна... Нека да започваме. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се,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 Последващото не гласуваме, така че продължаваме с 22. За, против, въздържали се, приема се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Фостер, гласуваме. Благодаря ви за вниманието. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Изменение 9 се приема. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 10-то Искате проверка по 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 21 против. Приема се. Продължаваме с изменение 10. За, против, въздържали се. Приема се. 11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 Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то не се гласува, 15-то за, За 15. Против. 15 изменение се приема. 17 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме крайния вариант на текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 45 гласа за, един глас против и въздържали се няма. Господин Рике, поздравления. Nous sommes en train... Voilà, la deuxième partie, nous votons sur le... А сега гласуваме по мандата за преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет четири гласа за, един глас против, въздържали се няма. И така, мандатът за преговорите е прият. Поздравление на господин Рике. Але, ню continuons! А сега продължаваме. с доклада на госпожа Аюто за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 и 40 и идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, 20 гласа против. Извинявам се, правилно поискахте проверката. 41 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромисни изменения 2. За, против, въздържали се, приема се. 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. Искате проверка? Добре. По изменение 43, моля гласувайте. Край на гласуването. 13 гласа за, 28 гласа против. Отхвърля се. Господин Ертък, може ли да чакате малко, тъй като се гласува, слушаме превода при гласуването. Имайте това предвид. Добре. Ще караме малко по-бавно. Ще караме малко по-бавно, казва председателката. Donc l'amendement 43 е rejeté. 43-то се отхвърля. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се.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 Вдигайте е, добре ръка. Моля, гласувайте проверка по 13. Край на гласуването. Приема се. Но не вдигате ръка достатъчно ясно. 14. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но нека да направим проверка по 14-то изменение. Край на гласуването. Четиринайсто изменение се отхвърля. 20 гласа за, 25 против. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за. Против. Въздържа. 57. Е, отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за По първата част за, против, въздържали се. Първата част на 59 то се приема, 59 искате проверка. Моля, гласувайте по първата част на 59-то изменение. Заповядайте да гласувате. Край на гласуването. 25 гласа за, 20 гласа против.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 По 26-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32 гласа за, 13 гласа против. 26 изменение е прието. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20... 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуване по крайния вариант на текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 46 гласа за, няма въздържали се. Няма и против. Госпожо Аюто, поздравления! За първи път с пълно мнозинство се приема доклада. А сега гласуваме по мандата за преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре. Вие сте против, значи 45 гласа за, един глас против. Но мандат за преговори има. Поздравление, госпожо Аюто. А сега продължаваме с Европейската програма за економика на споделянето. Проект на доклад на ИМКО. Докладчика по становището е госпожа Килонен. Моля съветниците малко по-тихо. Чуваме ви твърде ясно. Компромис на изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 се приема. 50-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате електронна проверка? Добре. Заповядайте, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 на 18. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 72 за, против, въздържали се, а, отхвърля се. Искате проверка? Добре, Заповядайте. Седемдесет и второ изменение. Край на гласуването. 37 гласа за, 8 гласа против. Приема се. Продължаваме с пето изменение. За, против, въздържали се, Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 89 и 96, които са еднакви за, против, въздържали се. Приемат се. 91 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка, тъй като не е съвсем ясно. Моля, гласувайте по 91. Край на гласуването. 25 за, 20 против, всъщност 21 гласа против. Приема се. 93 за, против, въздържали се. Приема се. 94 за, против,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 Нека да направим проверка. Заповядайте. Мисля, че се приема, но все пак да проверим. 24 гласа за, 22 гласа против, приема се. Давам думата отварям е, възможността за гласуване по крайния вариант на текста. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 32 39 гласа за, 7 гласа против. Госпожо Килонен, вашият доклад се приема. Много ви благодаря. Allez, nous continuons. Продължаваме по предложението за свързаността с интернет в е, регионите. Госпожа Търпадел е докладчик. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за. Против, въздържали се. Приема се. 53-то изменение за. Против, въздържали се. Приема се. 54 за. Против, въздържали се. Приема се. 55 за. Против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по 55-то изменение. Край на гласуването. 22 гласа за, 23 гласа против, така че правилно направихме проверката. Отхвърля се компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, Приема се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се компромисно изменение. 4 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се. Не е много ясно. Нека да направим проверка. По изменение 65. Je ferme le vote. Край на гласуването. C'est très clair. Съвсем ясно, е, съвсем ясен резултата. Изменението не е прието. Изменение 66. Кой е за? Против? Въздържали се? 66 е прието. 67 за. Против? Въздържали се?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 Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, приема се, 27 за, против,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 въздържали се. 40 се приема. 41 за, против, въздържали се. 41 е прието. 43 за, против, въздържали се. 43 е прието. 45 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно извинение 12 за, против, въздържали се, приема се. Искате да провери? Добре. Проверяваме електронно компромисно изменение 12. Режим на гласуване. Край на гласуването. 26 на 19. Прието е компромисното изменение 12. Изменение 49. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така, окончателно гласуване. Край на гласуването. 44 за, 1 против, няма въздържали се. Госпожо Търпадел, поздравления, докладът ви е прият. И сега продължаваме с доклада на свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността изближаването европейското общество в ерата на гигабитови интернет. Това е водеща комисия ИТРЕ и господин Злотовски е докладчик. И така продължаваме. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. За. Против? Въздържали се? приемате. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме пряко на изменение 12 за, против, въздържали се, 12 е прието, 15 за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, коза, против, въздържали се, Изменение 14 не е прието. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 33 за 33. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 39 за, против, гласуване, отхвър... Е, въздържали се, подхвър... отхвърля се 40 за, против, въздържали се, отхвърля се 41 за, против, въздържали се, отхвърля се 43 за, против, въздържали се, се приема.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 въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. И Преминаваме към изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, компромис Г е прият. Изменение 76, кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към поименно гласуване на окончателния текст. Край на гласуването. 40 за, а, двама против, трима въздържали се. Господин Злотовски, поздравления, докладът е прият. И сега последно гласуване за деня сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Нашият доклад е господин Кейс Тейлър. Гласуваме сега измененията от 31 и така нататък до 236. Глас, гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 7. За. Против? Въздържали се. Компромис 7 се приема. Компромис 8. За. Против? въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, компромис 9 е прият, изменение 129. Искате да проверим компромисно изменение 9? Добре, режим на гласуване по компромисно изменение 9. Край на гласуването 23 на 22. Компромисното изменение е прието. Изменение 129. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10 за. Против? въздържали се, приема се. Изменение 130 за, извинете, казва председателката, това изменение пада. И продължаваме с 132 коза е против, въздържали се. Изменение 132 се отхвърля. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, не се приема. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, 144 за, против, въздържали се, не се приема. 13 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 145 за. Добре, искате да проверим. Проверка на 145. Електронно гласуване. Край на гласуването. 18 на 25 против. Да, прави бяхте. Изменението 145 не е прието. Продължаваме. Изменение 146. Кой е за? Господин Верно или господин Ван де Комп. Добре. Ще се организираме. Добре. Моля, внимавайте, това е последното вече гласуване. 146. Кой е за? Против. Въздържали се. 146 се приема. 152 за. Всъщност то пада. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се 148 за, против, въздържали се, приема се 149 за, против, въздържали се, приема се 150 за, против, въздържали се, отхвърля се 150, нека да проверим, моля. Добре, с удоволствие. Режим на гласуване по 150. 150. Край на гласуването. За 17, 27 против. Отхвърля се. Госпожо председател, а, а, понеже се отхвърли това изменение, искам процедурен въпрос. Комисията гласува против нашето изменение 150, което правилно дефинира потребителя в, а, както е, се дава в библиотеката на Европейския парламент. В сегашния акт повечето от потребителите се характеризират с следните характеристики. Първо това е физическо лице. Второ, сключвайки договор, той действа в сфери и за цели, които са извън неговата професионална компетентност. Уважаеми колега и колеги, това не е позоваване на регламента. Няма да преработваме компромиса. Просто ние тук гласуваме, така че отхвърлям това, което казахте и продължаваме с гласуването. 150 беше отхвърлено. 151. Кой е за? против, въздържали се 151 е прието, 153 за, против, въздържали се, приема се. английската кабина е била без микрофон. Не, не става дума за Брексит. Не, а, няма да допускам подобни бележки. И така. А обикновено кой номер е вашата кабина? 13 10 Техниците, можете ли да а, реактивирате кабините? Сега всичко наред е. 151 беше прието, 153 беше прието, 154 коза, е за? Против? Въздържали се? 154 е прието. Компромис 12. коза, е за? Против? Въздържали се? Компромис 12 е прият. Промис изменение 13. За? Против? въздържали се, 13 е прието. 164 за, против, въздържали се, 164 се отхвърля, 165 за, против, въздържали се, отхвърля се, 166 Искате да проверим? Добре, 165 режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 165 е прието с 28 на 18. Добре направихте, че го проверихме. Прието е 166. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е съвсем ясно. Проверяваме електронно. Режим на гласуване 166. Край на гласуването. 28 на 17. Приема се 166. 167 за против, въздържали се, приема се. Компромис 14, кой е за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, всъщност, моля да ме извините, казва председателката. А, тук има малка грешка. Добре, гласуваме за компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, компромис 15 Добре, нека да проверим, защото не беше съвсем ясно. Режим на гласуване, край на гласуването. 24 за, 20 против. Приема се компромис 15. И така, продължаваме. Изменение 175. Кой е за? Против? въздържали се, 175 е прието, 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 180 до 182. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се измененията. 183 за. Против? Въздържали се? Приема се 184 за. Против? въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, не е ясно. Нека да проверим. Проверка на 185 електронно. Край на гласуването за 12, против 33, отхвърля се ясно. Но моля ви, дигате ръка по-изразително. Продължаваме. 186. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 187 за. Против? Моля, вдигнете ръце. Добре. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре. Проверяваме. 187. Край на гласуването. 23 на за 21 против приема се. Компромисно изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? 16 е прието. Искате да проверим? Добре, продължаваме. Режим на гласуване. Край на гласуването. 31 за, 14 против. Компромисното изменение е прието. Изменение 189 отпада. Компромисно изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 197 за. Против. Въздържали се. Приема се. 198 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и два гласа за, 23 гласа против. И изменение 210 се отхвърля. 211 за. Против. Въздържали се. Приема се. 212 за. Против. Въздържали се. Приема се. 214 за. Против 214 се приема. 215 за. Против. Въздържали се. Приема се. 216 за. Против. Въздържали се. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Приема се 220 за против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 20 гласа против и изменението се приема. Прави бяхте да поискате проверка. 222 за, против въздържали се, приема се. Проверка по 222. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 222 се приема. Приема се.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 целия, цялото приложение първо и всички изменения към него. 237, 240 и прочие за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. След това прелистете напред. 258 за. Против. Въздържали се. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. Против. Въздържали се. Приема се. 270 за. Против въздържали се, отхвърля се. След това изменения към приложение 1, раздел 8. За, против, въздържали се, приемат се. След това от, от 333 до 362 за, против, въздържали се, приемат се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 изменение за. Против. Отново за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 368 до 370 заедно. Тук не става съвсем ясно. Добре, нека да ги гласуваме по-отделно. 368 за. Против. Въздържали се. Приема се. 369 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, 26 против, 369 се отхвърля. 370 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 33 за, против, въздържали се, приема се.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 Добре, проверка по изменение 41. Край на гласуването. 21 гласа за, 22 гласа против, значи се отхвърля. Благодаря ви, господин Вим Вантекам, че поискахте проверка. Продължаваме. Изменение 42 за, против,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 Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. 55 и се приема. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 57 за. Против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 Прави сте, приема се. Компромисно изменение 2 за. Против. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Струва но нека да направим проверка. Край на гласуването. 21 гласа за, 23 гласа против. Отхвърля се. Продължаваме с компромис 3. За. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Нека отново да почваме. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да направим проверка. И така, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 23 гласа против. Отхвърля се, така че трябва да гласуваме отделните изменения. И така. 68 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 20 гласа против. 69-то изменение за, а, по, по електронен път, моля. Заповядайте, гласувайте. По 69-то. Край на гласуването. 22 гласа за, 22 гласа против, отхвърля се. Продължаваме компромис на изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, Приема се, струва ми се, но нека да направим електронна проверка. По компромисно изменение 5. Край на гласуването. 21 гласа за, 22 гласа против. В такъв случай трябва да гласуваме измененията по компромис 5 по отделно, тъй като компромисът не се приема. Седмо за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Ако искате проверка, ще направим. Добре, заповядайте. По седмо изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се, но нека, според мен, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте по 84 край на гласуването, 22 гласа за, 22 гласа против. Това значи, че се отхвърля. Изменение 79 за, против. Изменението се отхвърля. Искате проверка. Добре, електронно гласуване по 79-то изменение. Край на гласуването. 24 гласа против, 20 гласа за, значи се отхвърля 82 за. А не, 80-то, извинете, поправя се председателката за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се Продължаваме с 85 за, против, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, заповядайте да гласувате електронно по 87. Край на гласуването. 22 гласа за, 22 гласа против, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, всъщност отпада, извинете, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, про, за, против, въздържали се, 92 се отхвърля. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Приема се. Следите внимателно. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. 110 се приема. Сега крайния вариант на текста. По електронен път, моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, няма въздържали се. Им... Извинете няма гласове против, 20 въздържали се. Докладът на господин Тейлър се приема. Благодаря ви, господин Тейлър. Има един глас против. Включваме го. След това интензивно гласуване ще прекъснем за 5 минути за да могат да влязат нашите гости. Аба си театър са?

Уважаеми колеги, нека да продължим сега нашето съседание. И ще започнем с едно изслушване по темата Жените в транспорта, а именно ролята на жените при решаването на проблема с недостатъка на квалифициран транспорт персонал в транспорта. Нашата комисия реши да организира това изслушване, като целта му е да се разгледа проблема на а, жените, да се увеличи броя на жените, които работят в сферата на транспорта. А, Обсъждането ще се съсредоточи върху начина по който жените могат да допринесат за решаването на проблема на недостига на квалифициран персонал в транспорта, който Европейския съюз ще с който ще се сблъска Европейския съюз в следващите години. Добре дошли на нашата комисия ще разгледаме различни аспекти на този въпрос, а именно европейската а, рамка на равните шансове в сферата на транспорта, опита на държавите членки, с които се срещат, се сблъскват работещите в транспорта и а, назначаването а, на жени. И имаме честа сред нас да бъде негово превосходителство а, пред го, госпожа представителката а, а, посланник и а, а, пълномощен министр на Швеция, също така се политическия секретар на а, Европейската федерация на работещите в сферата на транспорта. Добре дошли в нашата комисия и генералния секретар на Европейския съюз госпожа Екстайнер. Добре дошли, Хакштайнер. И аз искам да помоля всички от вас всеки да е, направи своето изложение за около 10 минути. След това ще има въпроси и отговори. След това комисията ни има постоянен докладчик по въпроса на равенството на Паловете в транспорта. Ще чуем господин Нилсън. Имате думата 5 за 5 минути. Благодаря. Радвам се, че днес мога да използвам матерния си език може да си сложите слушалките, за да ме разбирате. И така, аз съм постоянен докладчик по въпросите на равнопоставеността. Но преди това съм се занимавал много по тема, с темата в Швеция. Работил съм в регионален, локален контекст и често мога да кажа, Хората не разбират за какво става дума, когато говорим за равнопоставеността. Защо това е така? Защото в Швеция още през 90-те години в Швеция бе взето решение, че не става дума за правата на жените, а става по-скоро дума за това цялото общество да се ангажира и да се Постарай да има равнопоставеност между половете, така че става дума за равни права, става дума и за това едно общество да се развива по-нататък, да се развива и да използва всички свои капацитети. Ако някой от тях се загърбят, то обществото не се развива. Оттам идва въпроса за равнопоставеността. Ние като Комисия по транспорта сме изготвили още преди години стратегия за равнопоставеността и имаме ясни приоритети. От една страна залагаме на обучението, на образованието и то не само на нашия собствен персонал. Ние искаме да стъпим на статистики и смятам, че това е една много важна компетентност. На следващо място Искаме да съберем повече информация за транспортния сектор. Много хора работят, милиони хора работят в транспортния сектор и ние трябва да разберем точно какво е тяхното положение. Затова смятам, че днешното изслушване е много важно. Естествено, става дума и за това да работим заедно с работодателите, собствениците и ръководителите на големи предприятия в големи градове. Аз съм говорил с такива представители, един от тях ми каза, имаме много добри шофьори. Независимо дали това са мъже или жени, за нас това няма значение. Но винаги е хубаво да има както мъже, така и жени. Това е положително за работния климат. Аз от моя страна мога да кажа, че ако искаме да поощрим екошофирането, това е добре, това го правим за от заради е, околната среда, но истината е, че жените предпочитат повече да карат именно екологично, защото са много повече загрижени за това да пестят гориво и да щадят околната среда. Благодаря. Merci beaucoup, Monsieur Nixon. Euh, juste pour vous dire également que la Commission des femmes... От е, Комисията за жените и от Комисията по работната заедост на Европейския парламент са, са в, нашата, в нашето заседание. Искам да не губим повече време и а, вие тук сте малко като в мълцинство в трибуната. Ще започнем с Европейската комисия, ако нямате нищо против. Господин Берко, благодаря ви, че сте тук за да и приехте нашата покани. Имате 10 минути, за да ни а, кажете каква е а, позицията на Европейската комисия. Много благодаря. Искам да ви благодаря за това, че помислихте да поканите комисията на това обсъждане на една тема, която е много важна. Аз може би в началото ще пред... започна с основните неща, защото равенството между мъжете и жените е основна ценност на Европейския съюз, която е отчетена и в договора, и в хартата по основните права на Европейския съюз. И в този смисъл Европейската комисия е, включи това измерение в своята политика. Разбира, политика, разбира се, съществува една хоризонтална политика по темата, която описва стратегически ангажимент на комисията в връзка с равенството между мъжете и жените която покрива периода 2016-2018. Това е компетентността на комисара Юрова и юридическата комисия. Една сега ще се спра на някои конкретни аспекти в сферата на транспорта. Искам да напомня, че тази тема представлява приоритет за нас. Това е приоритет е, който до много голяма степен се дължи на личния е, личния ангажимент на нашия комисар госпожа Булс, е, който се превежда в конкретни действия и сега ще съобщим няколко конкретни дейности в е, транспорта. Има много неща, които трябва да се свършат. Има много работа не свършена. Глобалната ситуация не е толкова положителна, както в останалата част на економическия сектор. Само 2% от жените са свързани в, а, е, а, е, са в а, транспорта, за разлика от 46% процента в другите сфери. Тук става дума нали, за заети работни места а, в техническите оперативните постове. А, има само 3% а, жени, които, а, които а, които возят а, трамваи. И имаме да разг... задачата да разгледаме проблема с недостига на квалифициран персонал, който ще се влушава в следващите години. Около една трета от служителите са на възраст над 50 години и това ще се задълбочава и ще се изостря този проблем. Жените са придобивка в економиката, както вече беше казано, и в сектора те работят по-добре. Сега да преминем към конкретните дейности, с които се ангажира комисията. Първата фаза за нас представляваше, се състоеше от консултации с различни фактори в транспорта. Установихме сътрудничество с комисаря Юрова, която беше организирана на а, ниво сътрудничество през април 16 година. А, беше много успешно. А, много широка гама хора бяха ангажирани госпожа Папардел и госпожа Яла Сендер от парламента също така активно допринесоха в тези обсъждания и това доведе до редица действия, които бяха предприяти. Това беше последвано от въпросник върху 10 а, дейности, които трябва да се предприемат и на съвета по транспорт в 2006 година. Това беше представено и се разглежда главната цел да се насърчава ангажирането на жените и равенството между мъжете и жените в транспортния сектор. Има две основни оси на действия. Първата е да се привлекат колкото е възможно повече жени в транспортния сектор, който в момента страда от дефицит на своя имидж с автоматизацията, цифровизацията в транспорта. Това би трябвало да улесни достъпа на жените в транспорта. Освен това става дума за това да се а, подобри имиджа на сектора. А, задействани са две конкретни действия. Първи е един проектен проектен пилот за привлекателността на транспорт в Европейския съюз. Той не е специфично насочен към жени, но а, визира този сектор от обществото, които които са засегнати от а, този проблем на недостига на квалифицирани хора в транспорта. Това е пилотен проект и второто действие е тъй наречения бизнес кейс за а, който е насочен към работодателите, към техните много широко разпространени а, стереотипи, а, те мислят, че ангажирането на жени в транспорта ще им излезе много по-скъпо, а ние доказваме, че точно обратно. Не става дума само да се привличат жени в транспорта, напротив, трябва те да бъдат и задържани там, като се създаде една благоприятна среда. И в момента изготвяме сътрудничество активното сътрудничество с економически и социалния комитет. Изготвим една програма за промените в рамките на кои, които работещите в транспорта ще се ангажират да прилагат конкретни действия за равенството между половете на тяхното ниво. А, а, ос, основното условие е именно тази ангажираност. Не става дума за, само за форум на обсъждане. Започваме да работим. Мога да кажа, че економически и социалния комитет изготвя едно проучвателно становище, което трябва да бъде прието до края на този месец. Това е една промяна е, до края на ноември. Тя трябва да мине в оперативна фаза и в заключение надявам се, че ви убедих, че Европейската комисия вече е започнала съвсем конкретни действия, за да насърчи участието на жените в транспорта и още веднъж искам да благодаря, да ви благодаря и да поздравя Европейския парламент за тази инициатива и много се надявам, че ще можем да задълбочим нашето сътрудничество с вас. Благодаря, господин Берго. И сега ще дам думата на а, госпожа посланник, госпожа Вебер, която е заместник постоянна представител на Швеция в Европейския съюз. Благодаря за поканата, благодаря за това, че организирахте това мероприятие и че се занимавате с тези важни въпроси. Благодаря на докладчика и на депутатите за постоянната дискусия. Искам да поздравя и комисията за добрата работа и за това, че поемате водещата роля в тази област. Виждаме какво може да се направи в сектора, за да се открие економическия потенциал на жените в транспортния сектор. Това е много важно за обществото, за бизнеса и за самите индивиди. Както каза и докладчикът, имаме нужда от общ глобален подход. Трябва да знаем какви са статистиките, какви са, каква е ситуацията в сектора. Това е изходната точка. И аз ще говоря именно по този повод. Ще има една обща част в моята презентация и по-специфични въпроси за сектора. Въпросът винаги опира до ръководството. Ние сме хора, които се занимават с политика, с формулирането на политики и трябва да знаем, вземайки решения, какви са статистиките за дадения сектор. Аз представлявам шведското правителство, то е феминистко и Набързо ще препусна през някои слайдове, ако може да ми помогнете. Ние в правителството имаме равен брой мъже и жени. Ние се застъпваме за джендър бюджетинг, за мейнстриминг. Това означава, че приоритетите ни са именно укрепване на равнопоставеността между половете във всички политики. Е, ние мислим за тези въпроси през целия ден, по време на нашата работа, защото те са важни за всички хора. Тази нагласа е сред нас, у нас непрекъснато и мисли, че Европейския съюз също трябва да мисли по този начин, а именно да мисли за равнопоставеността между половете, когато формулира своите политики в различните области. Сега за равнопоставеността. Целта е е <clears throat> мъжете и жените да имат еднакви правомощия при създаването, при формирането на нашите общества. Имаме специални политики, специални цели сме заложени. Една от тях виждате на слайда. Това са предварителните условия да се използват възможностите на мъжете и жените в транспортния сектор, но това въжи и за другите сектори. Трябва да има еднакво представителство, еднакви ресурси, еднакви права за мъжете и жените. Това е нашата цел. Искаме освен това да имаме един глобален подход, да имаме инфраструктура, която да позволява развитието на този подход, който да даде и всъщност възможност на мъжете и жените да работят в различни сектори. От много време прилагаме дневния ред за предприемачеството. Това е трансформативен дневен ред. Имаме и политика за държавните компании и агенции. Те играят ролята на модели. Естествено, само 3% са жените шофьори. Естествено, това е много нисък процент. Няма причина за това. държавата като собственик на компании трябва да даде пример за баланс между мъжете и жените. Ние в законодателството имаме квота за жени, но все още парламентът трябва да одобри тази квота. Сега, що се отнася до транспортните политики, ние виждаме нуждата за специфични цели, а именно да подобрим общия комплекс, общия контекст, общия баланс между мъжете и жените в транспортния сектор. И тук държавните компании трябва да играят ролята на модел, тъй като това е много важен сектор на економиката. Имаме функционална цел, достъпността. Имаме в транспортния сектор също целите за безопасност и опазване на околната среда. Това са две цели, които също могат да вземат предвид аспекта на равнопоставеността. Искаме да удовлетворим нуждите на мъжете и жените в транспорта по един и същи начин. Мъжете и жените обаче имат различни нужди, те по различен начин използват транспорта и ние като политици трябва да знаем това, трябва да даваме възможност на хората да правят информиран избор и да залагаме предварителните условия за възможността една равнопоставеност между половете да се осъществи на практика. Вие като комисия имате Евростат, който ви дава статистиката. И <clears throat> това е важно, защото ако мъжете и жените използват колите си транспорта по различен начин, това означава, че ние трябва да правим съответно различни политики и политики, които вземат предвид тези разлики. Разлики в маршрутите, в начините на пътуване, на начина по който се възприема безопасността, употребата на колите, сигурността. А също така въпрос се опира и до представителството на мъжете и жените в изпълнителните бордове и в управителните съвети. За всички тези теми трябва да се събере съответната статическа информация. Тук виждате малко статическа информация за това как мъжете и жените използват транспорта. Мъжете пътуват повече в по работа. Мъжете и жените пътуват еднакво количество време в общи линии, но мъжете пътуват на по-дълги разстояния в колите си. И това по принцип влияе върху нашата концепция за транспортната система. Пътническото поведение, поведението за пътуване се различава и това задава общата рамка за, за това колко атрактивен е секторът и какви възможности предлага той на мъжете и жените. Както споменах, има разлики между мъжете и жените и те не са само економически. По принцип, ние смятаме, че като политици ние трябва да знаем повече за статистиката, за цялата ситуация. Това ни дава по-голяма възможност да създадем правилните стимули, правилните рамки за това мъжете и жените да използват транспортната система, да участват в нея и да работят в транспортния сектор. Това е предизвикателството за бъдеще. Да имаме именно равно представителство в транспортния сектор на мъжете и жените като работна сила. И така с удоволствие очаквам бъдещата ни работа с парламента и с комисията и с отделните депутати. Благодаря отново за поканата. Merci beaucoup, Madame Weber. Благодаря много, госпожо Вебер. Вашата презентация беше изключително ясна. В нея а, възникват и допълнителни въпроси. Госпожа Тилин, политически секретар на Европейската федерация на работещите в транспорта. Заповядайте. Благодаря за това, че поканихте синдикатите, защото става дума за бъдещето на транспорта, но бъдещето на работния пазар във всички сектори. Видяхме няколко статистики, някои са от статистиките на Европейската комисия. Важно е да се привлекат жените в транспорта, но това не е само въпрос за стереотипи и за имиджа. Е, истината е, че в Европа хората имат очаквания за своята работа и за своят личен живот. Имаше дискусия за жените в транспорта в която се каза следното. По времето на комунизма имаше много жени, които работеха в транспортния сектор. Те, жените караха трамвай, караха камиони. Тогава аз бях студентка и всъщност трябва да кажа, ние нямахме избор. Ние бяхме изпратени да работим в даден сектор и бяхме изпратени бяхме изпращани навсякъде в страната да работим. Днес имаме избор и всъщност трябва да признаем, че трябва да се предприемат съществени мерки и съществени промени в транспортния сектор, за да може да се привлекат повече жени в транспортния сектор. Сега за качеството на живот и качеството на труда. Много важно е за жените, които биха работили или работят в транспортния сектор, е въпроса за баланса трудов живот, професионален живот, личен живот. Ние тук бележим напредък, не така както ни се иска, но мисля, че има напредък. От гледна точка на жените, обаче, няма равнопоставеност. И това влияе и върху качеството на живота и, и на труда. Има по-малко жени в мобилните сектори. И то защо? Защото поради именно организацията на работата. Преди изслушването говорихме вън с някои колеги пред залата, с представители на транспортните компании. Аз говоря тук за автобусния транспорт. Наистина, тълкуването на нашите партньори за това, защо жените не искат да станат автобусни шофьори, е следното в часовете, в най-натоварените часове, Жените в това време трябва да вземат своите деца от училище, от детските градини, да ги заведат вкъщи. И това са, за това 18 до 20% от жените са шофьори. И то на автобуси. Ние бихме били очаровани, ако комисията би отразила тази реалност във всички транспортни сектори и то не само в областта на публичния сектор. Там вече има много жени, но има и други трудни сектори, като спорта, например. Да. Има сектори, където тежкият физически труд отблъсква жените, но трябва да видим какви са перспективите, например, транспортния сектор, мобилни, мобилна заетост, немобилна заетост. И във всички тези сектори трябва да вземем предвид качеството на живота и качеството на труда и баланса между двете, защото това е много важно за жените. Ергономиката е друг, сект, друг аспект, здравето, безопасността – те са е, много ориентирани към мъжете. Тук искам да засегна и въпроса за насилието на трудовото място. Направихме анкета по този повод и запитахме всички заинтересовани страни. Имахме над 1500 отговора. Искахме да изградим със статистика на, тези, на, на базата на тези отговори. И те отговорите са много, идват сякаш извън Европа. Жени шофьори или пък жени, които работят в наземния персонал на летищата – казват, че работят при много специални условия. И всички тези въпроси трябва да бъдат осветлени. Очакваме препоръки от комисията, защото не може да накараме компаниите да правят определени неща, обаче ако се разкрие каква е ситуацията, може да имаме влияние, трябва да има силни насоки по отношение на качеството на работа. Федерацията на транспортните работници предприе много инициативи. Имаме два проекта, които бяха проведени през последните пет години за анализиране на качеството на труда. Имаме насоки. Подобни насоки изготвихме и за морския транспорт, свързани с тормоз на корабите. И много интересно, трябва да кажа, жените не, не винаги осъзнават всички ситуации, в които са изложени на насилие или на тормоз. Става дума за толерирането на такива ситуации и става дума за, за това, че компаниите много често казват, това е част от вашата работа, трябва да се справите. Федерацията на транспортните работници тук направи много. Проведохме кампании, ние сме ангажирани в този процес, и, но бихме искали да видим и по-ясна реакция от страна на Европейската комисия. Аз говоря доста общо, и ще завърша със следния коментар. Само 3% са водачите на влакове, от водачите на влакове са жени. Инвестицията в железопътния сектор е много малка като цяло. Инфраструктурата се руши, персоналът намалява. Аз зная това. Моят брат е водач на локомотив и той почти не може да почива толкова, колкото му е предписано. Много е трудно за жените да не влязат в тези сектори, в такъв сектор. Основното послание явно е трябва повече, от, трябва повече инвестиции, за да направим тези сектори, транспортния сектор, в частност по привлекателен за жените, така че те и да, да дойдат в сектора и да останат. Благодаря ви много. А сега давам думата на госпожа Хекстернер. you to the Trend Committee for inviting um, EBU to this uh, public hearing. Uh, just to briefly introduce uh, to you... Uh, Благодаря. Съвсем накратко искам да представя ситуацията. Това е, е съюз, който представлява операторите в транспортния сектор в Европа. Някои общи неща имаме около над 500 милиона тона товари, които прекарваме. Около 7% от общия транспорт на Европейския съюз е това. Около 40% е само товарът от Холандия, например ние заемаме повече от 40 000 хора, които работят на корабите. Между тях около 1000 са мобилни работници и 11 000 са самонаети лица. И това може да обясни Как живеят тези хора? Тези хора живеят на корабите. Много често това са мъже и жени, които притежават семейни двойки, които притежават тези кораби или малки кораби или лодки и те работят като в семейен бизнес. Секторът се движи от економията на мащаба, има много високо ниво на безопасност има разходоефективност на високо ниво. И това е един сектор, който е до голяма степен бъдещето на транспортната индустрия. Е, има предизвикателство за нашия бизнес. Ние предприехме преговори за това заедно с колеги от федерацията. Предприехме преговори и успяхме да създадем колективни трудови договори за транспортния сектор за мобилните работници, които работят на кораби, като като успяхме да уважим основните критерии за работното време. В рамките на социалния диалог ние също така обсъждаме с нашите колеги трудовите условия на корабите. Това е постоянна наша загриженост и постоянен въпрос, който се обсъжда при преговорите. И съвсем наскоро ние започнахме преговори по едно предложение за професионалните квалификации. Преди няколко години започнахме с социалните ни колеги, социалните партньори, да, да започнахме опити за хармонизиране на професионалните е, квалификации и обучение в сектора за море, на мореплаването. Европейската комисия предложи директива за признаването на професионалните квалификации при мореплаването. Това е много добър текст. В момента ние обсъждаме този текст в нашата комисия <clears throat> и се водят тристранни преговори. Предвижда се и нова система за обучение – Основният ни критерий е да се окоръжи мобилността на добре квалифицирани колеги. Транспортният сектор и особено мореплаването трябва да увеличат своя, е, своята привлекателност, да подобрят имиджа си Сега ние започваме обучения, които са въведени в учебните програми в училищата, така че децата още от ранна възраст да са запознати с сектора, да знаят какви възможности има в транспортния сектор, какви видове транспорт има. С това целим да привлечем млади хора и млади жени към сектора. В момента има недостиг на квалифицирани хора в сектора и това ще е предизвикателство за бъдеще. Ние смятаме, че социалният диалог е много важен, но и това предложение на комисията ще ни помогне да се справим с предизвикателствата в бъдеще. Стъпвайки на това предложение, се надяваме да постигнем и по-добро решение за работното време в сектора, особено за жените. Това естествено ще подобри имиджа на сектора, неговата привлекателност и възможностите за жени да работят в него. Thank you very much. Merci beaucoup. Благодаря много. Благодаря за всички ваши изказвания. Като председател на комисията по транспорта, трябва да кажа, че тук има доста изслушвания по конкретни теми, различни е, отрасли на транспорта, пътния транспорт, железниците и прочие. И трябва да ви кажа, че много често се озовавам сама някак на трибуната. Съм, е, смисъл сама жена на трибуната. Всички останали, които се появяват да се изкажат, много често са мъже. Затова много се радвам, че е, днес нещата са малко по-различни. И първо, че председателката на Комисията по транспорта е сама с жена. И второ, че имаме и отговорни за тази тема, които са мъже и трябва да си има предвид на какъв е броят на жените в управляващите органи в областта на транспорта, както и в институциите. Комисията по транспорта на Европейския парламент може да се похвали от няколко години с целенасочени усилия за увеличаване на представеността на жените. Също времено става ясно, че трябва да поемем ангажименти в много други области. Образованието, училищата, университетите, за да може да бъдат насочени жените, защото някои жени си мислят, че а, техническата сфера или пътношната сфера не е за тях. А, и за това още от а, началните етапи трябва да започнем да действаме още от училище и а, да става ясно на а, всички момичета в училище, че тези а, фирми могат да бъдат и техни работодатели. Господин Пак, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. E Искам да кажа, че всъщност целият транспортен сектор няма много добър имидж. Нямаме жени, които работят там. Това е така, но по принцип има недостъг на кадри в сектора. И това се отразява в различните видове транспорт. Госпожо председател, вие казахте нещо във вашите въведителни бележки, е именно, че няма много жени, няма интерес от страни на жени а, към техническите сектори. Това е така. Аз мога да го подкрепя. Това наистина е вярно и мисля, че това могат да потвърдят и колегите експерти. Транспортът се развива в посока на цифровизация, автоматизация и мисля, че с това развитие недостига ще се увеличи, защото в техническите училища има главно мъже. Това ще е един допълнителен проблем. Аз лично, и сигурно ще се съгласите и вие с мен, аз лично смятам, че балансът между трудовия и личния живот е най-големия проблем за жените. Госпожа Тилинг съвсем ясно каза, всички повечето от шофьорите на автобуси са мъже. Това го виждаме и в Брюксел, и виждаме го и извън Брюксел. Трудно е жените да бъдат шофьори на автобуси, защото те трябва да се грижат за децата си. Тук трябва да се погрижим да усъвместим още по-добре личния и професионалния живот. Има напредък в областта на, например, на, на отпуските, на вакансиите, но има голяма разлика между държавите членки, даже и в тази област. Към господин Берго имам въпрос. Вие казахте, че има пилотен проект – пилотен проект, който сега през юни приключва. Моят въпрос е, имате ли данни за този проект? Имате ли някакви заключения? Можете ли да ги споделите? Имате ли някаква статистика от този проект? Проблемите бяха описани много добре от колегите експерти, но решенията е, те предстоят те първа да бъдат обсъждани. Merci beaucoup, monsieur Vipage. Madame Ayala Sender, c'est à vous. Благодаря, госпожа Ayala Сендер. Заповядайте. Gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за това, че е, най-сетне е, дойде и това изслушване. Е, още, още от самото начало на тази инициатива настоявахме за това. И искам да се спра на три въпроса. Много съжалявам, че комисарката не е тук. Тя е в Шотландия. Много е заета, очевидно но би било много добре да може да присъства и тук, защото обсъждаме много важни теми и по тези теми виждаме и ангажимента на колегите. Сега за нашето изслушване. Защо изглежда, че когато И само когато има проблем, който трябва да се разреши, тогава се връщаме към жените. Тоест, когато в случая няма достатъчно работна ръка в транспорта, тогава се търсят жени. И изведнъж е, излиза като проблем това, че няма достатъчно жени зад волана. Не може ли да се работи с предприятията и частни и, и общински, за да може да има различни и, и държавни, за да може да има възможности за този отрасъл да бъде по-отворен като цяло, да се взема предвид ролята на жените, да се взема предвид ползата, която могат да донесете в транспорта, градски или междуградски. И накрая, друг важен а, въпрос, който според мен трябва да се обсъди, може да се обсъди и за бъдеще, а именно прякото участие на жените в шофирането на различните превозни средства и в работата на различни превозни средства. Чували сме много разкази за това колко добри могат да бъдат жените като пилоти на самолети, като шофьори на влакове или на, на камиони. Това като познание е много полезно, времено не се адаптира достатъчно добре условията на работа към жените. Всъщност тук трябва да се каже и към мъжете, и към жените, към семейния живот като цяло. Трябва да говорим за различните възможности, за на съвместимост и за ам, достатъчно добро комбиниране на ам, професионалния и личния живот на хората, които работят на по-дълги разстояния трябва да се подхожда по-холистично, а не просто да се каже, ами не ни достигат служителите, може би трябва да поканим и жени. И така, един въпрос към посланника на Швеция. Имате ли информации за конкретни проучвания на конкретни случаи, които са били разгледани? за градове ли говорите? Имате ли информация за междуградски пътувания? И има ли по-конкретна информация на, за градския транспорт? След това, работата нощна смяна и в публичния, и в частния транспорт. Това е много важен въпрос. Това е една от областите, в които е важна и перцепцията. И сега, господин Берго, благодаря ви много за това, че е, се занимахте с този изключително многостранен въпрос. Освен проектите, които обсъдихме и които отразяват гледната точка на транспорта, според мен е добре да има и цялостен поглед към въпроса е, от гледна точка на вашата генерална дирекция. И този всеобщ холистичен подход е, трябва да се прилага и във вашата генерална дирекция, така както се прилага в Генерална дирекция научни изследвания. Въпросът е как можем да направим така, че в Генералната дирекция като цяло менталитетът е такъв, че да се насочва към равнопоставеност между половете. Председателката, може ли да приключвате коментарите си? Господин Тилин, казахте, че се връщаме към времената на комунизма, обаче въпросът свързан с помирението и този тип елементи трябва да бъдат разглеждани в повече подробности. Заповядай. Tack så mycket. Ehm, ja, som ni själva eh, har hört många gånger här så har jag ju själv då varit chaufför i 30 Благодаря. Чухме и това е истина, че има много малко жени в транспортния сектор и тези, които работят там, имат големи проблеми. Аз самия, самият съм работил в международния транспорт. И трябва да кажа, нямаше много, но имаше няколко жени. Тогава се печеляха добри пари при международните транспорти. Но бе допуснат бе допусната нелегалната търговия, искам да напомня за капотажа, и в Швеция работните места през, в Швеция работните места в сектора престанаха да бъдат заплащани добре. Това, мисля, въжи навсякъде. Този, тази професия губи значение – и всичко това се основава на грешното разбиране и тълкуване на свободното движение на хора и услуги. Заплащането е ниско. Освен това, трудовите условия са лоши. Човек разполага с 2 квадратни метра. Често, като камион, не може да се намери не може да се намери парк, на който, е, парко място, паркинг, където да се почива. Времето за труд е проблем. Работи се 3 до 4 часа преди обед. Като шофьор на такси, например, около обед човек няма работа и отново вечер има повече работа. Много е трудно да се усъвмести личния и професионалния живот по този начин. Много често в часовете, когато човек няма много работа, като шофьор на такси, е, човек не може да си отиде вкъщи. Човек обядва, може би почива си малко, но това не е истинска почивка и впечатлението е, че е много трудно да се работи така. човек е непрекъснато часове наред на крак и на работа. трудно е това за жените, трудно е и за жените и да докажат компетенции. Благодаря, госпожа Бил. Muchas gracias, Президента, me е resultado interesante, но... yo... Много благодаря, госпожо председател. Много ми беше интересно. Позволете ми да започна с нещо критично, защото госпожа Яла Сендер спомена, че сме на ръба на пълен хаос, че нямаме достатъчно персонал, и сега трябва да мислим как да използваме жените, за да запушваме дубки и а, да оправяме имиджа на транспортния сектор. А, и да се свързва имиджа с транспортния сектор с жените, не ми се струва, че правомерна постановка. Естествено, трябва да има информативни статистики и така нататък. Имам въпрос и няма значение кой ще ми отговори. В други доклади се говори за бъдещо развитие в транспортния сектор, които ще бъдат а, а, получени чрез автоматизиране, дронове, а, превозни средства, които се движат без водачи и а, камиони по магистралите. Непрекъснато говорим за това, говорим и днес. Толкова много хора а, подаваха тревожни сигнали. Така че как виждате бъдещето в светлината на тези доклади? 60% от е, хората, завършили университети, са жени. И за това, как искате жените да вземат подобни, да вземат подобни работни места, които са всъщност много по-неквалифицирани. 60% от завършилите от университетите са жени, все повече и повече жени имат висше образование в сравнение с мъжете? И как, се, как правите това? Как се съвместявате това с това, за което говорихте? Много благодаря, госпожо председател. Няма много възможност да използвам думата андроцентричен. Това е много добро описание на съществуващата транспортна политика в Европейския съюз че целите на равнопоставеността между пол, пол, половете не се постига с това, което се прави. Много е добре, когато говорим за това, за жените, които могат по-лесно да съвместяват поръчки. Транспортната политика от една страна е написана от мъже и е насочена към мъжете. Жените по-често пътуват а, с обществения транспорт и пеша, докато мъжете по-често пътуват с кола. И мисля, че това е най-важният начин на придвижване. И така, проблемите на равенството между половете повлияват к, начина по който пътуват мъжете и жените, качеството на предвижността. Мъжете и жените пътуват по различни причини за работа, за грижи свързани с семейството, пазаруване и така нататък. А, промяната на един сектор, който е организиран към потребностите на мъжете, за сега да, да се смени към жените, е трудно. Необходимо е рутинно преразглеждане на транспортната политика на Европейския съюз и приветствам подхода, който е възприят в текста. Хората, които жените в сухопътния транспорт в Европейския съюз са само 13% и това показва предизвикателството, пред което сме е, изправени. Комисията всъщност трябва активно да насърчава равенството между половете във всички сфери на транспорта. И в заключение, много ми беше интересно преди една година, когато получих а, а, по някакъв повод а, парламентарна кола. А, изненадах се, че водачката беше жена. И аз попитах колко жени карате парламентарните коли. Тя ми отговори две нещата могат да се променят. Имаме нова нова група Mercedes E220 и Alfa Romeo и все още имаме само две жени шофьорки. хайде да направим нещо повече, да постигнем истинска истинско равенство между половете в една институция, в която това се издига като важна цел. Благодаря и аз съм много удовлетворен също така, че проведохме това изслушване тази сутрин, макар че като погледнем залата, не бихме а, казали, че това е много важна политическа тема. В известен смисъл е малко а, разочароващо в комисията ни се говори непрекъснато по тази тема, но ето сега виждаме интереса. Може би има други по-интересни заседания. Напълно съм съгласен с Жорж Бах, че са необходими повече жени в транспортния сектор. Имам добър опит в това а, имаме жени а, локомотивни водачи, жените са по-приятни, по-отпуснати, при тях няма поведение тип мачо и те са много добри професионалисти. Това, което се казваше, че има недостъг на персонал в този сектор, и аз имам един въпрос към госпожа Вебер от Швеция и госпожа Телинка. Какво се опитваме да постигнем? Пълно равенство между мъжете или жените? Според мен това ще бъде трудно. Госпожа Яла Сентер спомена за нощния труд. Деца трябва да се отглеждат. Много е лесно да се казва, че мъжете трябва да играят равна роля при отглеждането на децата, но всъщност не е чак толкова лесно да се твърди, че всички трябва да са равни. Имам конкретен въпрос към комисията Искаме да имаме по-добри възможности и по-безопасни възможности за паркинги. Аз мисля, че ще се зачете и половия аспект, защото ще трябва, например, жените да могат също така да отидат и да вземат а, а, душ, например, безопасно. Сега по въпроса за ограниченията, тъй наречения стъклен поколпак, жените, които работят на баржите, те понякога работят много дълги часове или разделени часове. Не може да има абсолютно равенство. Искам да чуя малко повече за това как двамата оратори виждат този проблем, защото трябва да бъдем реалисти. Благодаря. Благодаря, Виманта Къмп. Госпожа Андерсен. Благодаря, госпожо председател. Както може да видите от участието ни днес и участието извън е изслушването. Групата на социалистите и демократите гледа много сериозно на този въпрос от гледна точка на разнообразието и равнопоставеността на половете. Мисля, че в транспортния сектор нещата ще се променят много по-късно. Напълно съм съгласна с казаното от комисията, че генералната дирекция трябва да поеме водещата роля, но това не може да бъде отправната точка, защото транспортния сектор е в, в, на дъното по качество на работната заедост. И това ни води до въпроса как се отразява това на жените от гледна точка на работещите в транспорта изцяло. Като погледнете а, проучването, в транспортния сектор е или на дъното, или близо до дъното по отношение на качеството на работата, продължителност на работния ден, качеството на почивките, количеството на почивките, тормоз. А, това разбира се, се отнася и за мъжете, но се отнася много повече и за жените, които са заети в този сектор. Е, нашия приоритет ни връща до въпроса, за който много често говорим, къде е напред, напредъка в социалния стълб на Европейския съюз. Някои от нещата трябва да се уредят законодателно, а не само доброволно. И е, Жорж Бах зададе въпроса какво да се направи, по специално в транспортния сектор. Има неща, които могат да бъдат направени, възможностите в европейското законодателство, да има проблеми, свързани с разнообразието обществения сектор може да поведе по тези проблеми и трябва да го направи от гледна точка на конкретните цели които са водещи в транспортния сектор. Много работа се върши в различни държави в Европейския съюз. Транспорта в Лондон има голяма програма за а, половото разнообразие. Това беше казано от, от Инес и от други. А, представителността на жените е важна. Много често на високи ръководни позиции, когато има такова заседание на ръководни кадри, почти там няма жени. Не може да се говори за мерки, ако няма, ако няма действие. Необходимо ни е действие от страна на участващите в транспорта, а не само от центъра. Благодаря. Благодаря. Мисля, че аз съм първата ораторка от Комисията по жените за правата на жените. Искам да кажа, наистина, е, ние жените Искаме да бъдем подкрепяме, да бъдем, е, ние жените искаме да бъдем подкрепени, но не само за да запълним някакъв недостиг. Е, беше казано, трябва да привлечем жените в сектора. Мисля, че жените не бива да бъдат привличани, така да се каже, в сектори, е, където няма перспективи. Това не е подкрепа на жените. Това не е подкрепа за жените, ако смятаме, че имаме един сектор, от който мъжете бягат и в който няма перспективи. Когато погледна шофьорите на тирове това са хора, които нямат други перспективи и те не искат да работят това, което работят. Защо тогава жените трябва да работят в този сектор? Ние, жените, не бива да бъдат масата, която да бъде привличана, когато няма работна сила и която да бъде отблъсквана, когато има работна сила. Това беше до момента практика. Практика, ако жените могат да пилотират, когато има нужда от тях, но когато няма нужда от тях, те не биват назначавани като пилоти. Ето, например, при Рекламата и стереотипите още от малки децата знаят какво ще получат в едно яйце с изненада. Когато то е розово, момичетата знаят, че това е яйце за тях и ще получат всичко останало, не и камионче. Така или иначе, жените биват винаги отблъсквани. В Бавария се казва, жени и цветя нямат място на кораба. Да, глупава е тази поговорка, но това въжи навсякъде, за всички сектори, в които има машини. Заглавието на това изслушване е недопустимо за жените то е под нашето достоинство. Жените искат да бъдат подкрепени, да, но не, не, не трябва да бъдат привличани в сектори, в които няма перспективи. Ето така, вие казвате, жените работят при трудни условия. Това е така. А, жените могат да работят при трудни условия. И те го правят в болници, на други места – и вие сте прави, че трябва да има съотносимост между трудовия и семейния живот. Но моето заключение е, жените не трябва да запълват просто празноти. На жените трябва да се дадат перспектива и за развитие. Докато няма по-добро заплащане, докато няма по-добри условия, не бива жени да бъдат назначавани в сектора. Merci pour votre intervention. En tout cas, j'attends avec plaisir. Благодаря ви много. От името на Комисията по заетост очакваме конкретни предложения, както и Комисията за жените. Госпожа Волтер, заповядайте. Благодаря. Мария каза доста неща, които и аз исках да кажа. Аз не съм от комисията по жените, но тук виждам така или иначе един проблем. Къде биват назначавани жени? Говорихме за ролята на обществото. Това е голям проблем за всички сектори, а именно, че жената заета главно в къщи. Проблем е да има истинско равнопоставяне. Жените работят главно в социалните области, мъжете в техническите области. Това мислене започва още в училище. Би трябвало момчетата и момичетата да бъдат окоръжавани да търсят работа във всички сектори. Но ето как жените да ходят на работа, ако не могат да разчитат на помощ при отглеждането на децата. И още нещо. Аз съм в Комисията по транспорта и зная много добре, че Транспортът не е привлекателен. Не, заплащането не е добро, условията не са добри. Качеството на труда не е привлекателно. И хората търсят заетост на други места. Така че много неща трябва да се направи, независимо дали става дума за жени или за мъже. Целта, според мен, е да подобрим сектора като такъв. Трябва да се предприемат конкретни мерки за всички, така че по принцип сектора да стане привлекателен. Merci beaucoup. Je me retourne... Благодаря много. Нека да чуем отговорите на експертите. Важни са въпросите за свързане на професионалния лични личния живот, качеството на работните места. Също нещо, което вие споменахте, господин Бак. Непривлекателността на този отрасъл и как може да се свърже образованието в училище с тези потребности. Говорихме за качеството на работните места също. И нещо, което зададе като въпрос господин Ван Декап, ще има ли квоти, да или не? защото в политиката има такива квоти. И ако не се спазват, какви ще са санкциите за съответните предприятия? Дори по-настоящем в предприятията не са достатъчно добре представени жените, има неравнопоставеност при заплащането, при представенето в управителните органи. Бяха за, а, повдигнати въпроси, свързани с насилие срещу жени. Това е също важен въпрос, по който мога да се обърна към Европейската комисия. Това всъщност е един от основните проблеми. Насилие срещу жените, тормоз. И други типове сексистско насилие. Много жени работещи в градския транспорт са били нападани нападани заради това, че са жени. И въобще насилието срещу жените в градския транспорт е ужасно. Вие казвате, жените много, повече от мъжете пътуват в градски транспорт, това е вярно. Също времено, едно проучване на един френски институт от преди три месеца казва – 100% от жените, които 100% от жените, които пътуват с градски транспорт, поне веднъж през живота си са били предмет на сексистски тормоз. Така че имаме доста сериозен проблем тук. Давам ви думата за отговор. Ако не можете да отговорите на всичко, Отговорете и по мейл. Всеки от вас има по 2 минути и 30 секунди. Заповядайте. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, euh, gestatten Sie mir, dass ich... Äh, Позволете ми да отговоря на немски на някои от въпросите, които дойдоха на немски от дамите отляво. Не слушах немския превод на това, което аз казах, но така или иначе аз говорих за млади хора, за жени, за млади жени. Аз исках по принцип да кажа, че тези млади хора могат да бъдат накарани да се интересуват от сектора. Аз не искам тези хора да бъдат привличани, ако секторът не е привлекателен. Напротив, аз имах предвид да направим самия сектор по-привлекателен, така че хората да искат да, да бъдат заети в него. И аз тук мислех за пътния транспорт, но и море, ако вътрешно-морският транспорт или речният транспорт предлага атрактивни работни места, където мъжете и жените имат равни права и равни квалификации, то това би било много добре. Е, има и висококачествени работни места в сектора. Има възможност и за допълнителна квалификация, ако всичко това стане реалност в цяла Европа, ако се признават квалификациите навсякъде, то това ще е само добре. Освен това, социалните ни партньори. Те искат е, да има промяна в, рабо, в трудовите условия, в а, е, работното време. И така е, сектора може да стане още по-привлекателен, особено речният транспорт, вътрешно-морския транспорт. Той може да стане много по-привлекателен за жените. Това е област, в която има и допълнителна квалификация. Тук говорим за определени решения. Ето, работи се вече и в училищата – предлагат се практики, В тази посока върви и новото предложение за професионално ориентиране. Има кариерни перспективи, свързани с морския транспорт, кариери, които да могат да продължат и на суша. Има жени, които се интересуват от техника, от логистика. За тях секторът може да стане привлекателен. Това е един важен аспект. Сега, истина е, че няма персонал и с социалния пар... партньори работим именно за запълване на тази празнота. Следващият оратор ще отговоря най-напред на господин Ваден Камп. равнопоставеността, до каква степен тя е, тя е факт в транспорта. Ние искаме да създадем условията, които да дадат възможност хората да изберат професия в транспорта на равноправни начала – често мъжете избират този сектор. Ние не искаме просто 50% мъже, 50% жени. Искаме равнопоставеност при избора. Сега решенията, да. В момента се изпитват все още меките мерки – в Европа, но има проблеми и с правоприлагането на е, законодателството в сектора. Какво е решението? Трябва да има една рамка, която да се прилага добре от компаниите. Това е основното. Компаниите. В самите компании трябва да има планове за равнопоставеност и тези планове трябва да се прилагат. И трябва да има инструмент, който работи, а именно социалният диалог. И другите колеги казаха, че социалният диалог е много важен. Има държави членки, в които предприятията не позволяват синдикати в, е, в тяхната структура. Трябва да има възможност в една компания трябва да има възможности в една компания за намиране на по-добри е, за времена за работа за жени. И да, съгласна съм, жените не трябва да попълват празнини. Мадам Вебер. Благодаря, госпожо Тирин, Госпожо Вебер, заповядайте. Uh, Благодаря. Е, това беше интересна дискусия, наистина. Това е глобален проблем, е, глобален подход, който ни трябва. Напомня ми на стария начин на проявяване на фотографии. Фотографията се топи в разтвора няколко пъти, докато излезе образа. Ние по същия начин трябва непрекъснато да се опитваме да осъществим равнопоставеността между половете. Тя няма да бъде осъществена бързо. Социалният диалог е важен, съгласна съм. Трябват ни публично-частни партньорства. Трябва всички да действаме за постигане на едно общо решение. Социалният диалог е една от перспективата. Госпожа Айела Сендер напусна залата. Днес бих и казала, че статистиката е действително много важна. Аз ще се свържа обаче с нея по въпроса за е, пътуванията на дълги отсечки. съотносимостта между личния и професионалния живот, да, и тук трябва да има решение – с интерес очаквам да продължим този диалог с комисията и с парламента. Мерси буку. Благодаря. Може би е необичайно, но за заключителни думи давам. може би е странно, но за заключителни думи давам думата на един е, мъж. Е, е, по въпрос на господин Пак за привлекателността на транспорта, може би ще трябва да ви разочаровам. По-настоящем не разполагаме с достатъчно ясна информация по този проект. Трябва да се знае, че това е доста кратък проект. Само няколко месеца. Работим с добър консултант, който събра информация за съществуващ за това, с което разполагаме в момента. След това проведе е, интервюта на млади мъже и млади жени, е, за да разбере какви са техните възприятия за транспорта. Е, като цяло, междинните резултати показват, че възприятията не са толкова лоши, колкото можеше да се очаква. Госпожа Ялсендър не е тук а, вече, но каза, че съжалява, че комисарката не е тук. А, просто искам да кажа, че това съвсем не означава, че тя не се интересува от темата и а, го е демонстрирала ясно многократно. По въпроса за това, че има недостатъчно жени, които са дипломирани тази област и че е трудно да се назначават жените, като нямат такива квалификации. Да, при положение, че има само 3% жени машинистки, не може да се очаква, че много скоро ще се увеличи процента едва ли не до 50. По въпроса за безопасността на паркингите. Тук става дума и за едно по-различно измерение, по-широко изменение, което сме обсъждали. санитарните инсталации не са адаптирани за жени. Има множество работни места, където това е важно, но това е допълнителен проблем по отношение на о, паркингите е, по, за камиони при пътния транспорт. И може би е добре да се обмисли възможно за финансиране на определени мерки, включително и чрез финансите за трансевропейските мрежи, е, въпрос, който може да бъде разгледан за квотите. Обмисляме въпроса, но този въпрос е доста сложен. В различните типове транспорт положението е различно. Трябва да вземем предвид и други възможности, по-скоро доброволни цели, показатели. А това са все въпроси, които трябва да продължим да осмисляме. И така, Динамично стоят нещата. Работим по темата само от една година и предстои да се натрупа още информация. Молим за вашето търпение. Благодаря. За заключение давам думата на докладчика ни, господин Нилсен. заповядай. Съвсем накратко. Беше много интересна дискусия. Чухме много становища, около които може да се обединим. Заключението е, че сектора трябва да бъде привлекателен. И това означава, че трябва да разгледаме социалните въпроси, какво предлагат компаниите, какво правят, какво, от какво имат нужда работниците. Така че трябва да обвържем тези въпроси с въпроси от Комисията по заетост. Това трябва да са работни места, които са подходящи за всички. В противен случай този сектор няма да може да бъде направен подходящ за мъже и за жени еднакво. Благодаря, с интерес очаквам нови изслушвания за цел обмен на добри практики. Много благодаря. Ще продължим да работим с комисията. Искам да благодаря на всички експерти за това, че ни поведохте по съвсем конкретни пътища за развитие, за да може да се следва нормалната логика и да се получи една увереност. Благодаря. Ще се видим тук в 3 часа след обед да продължим пътя си в комисията по транспорта. Благодаря а, на преводачите е, и вие а, гледате много сериозно на проблема на жените в транспорта.